Good morning, colleagues. Um, sorry for the slightly late start. Добър ден, колеги. Извинете, че започваме с малко закъснение. Благодаря на колегите, които дойдоха на време. Започваме с точка 13. Ще ви припомня само, че ще разгледаме точката задания и Европол в 11.30, а в след обед ни чака структурираният диалог с господин Абрамополос от 15 часа, ако случайно сте забравили. И така започваме с точка 13. Въвеждане на мерки за контрол на психоактивно вещество. Докладчик е Лоренцо Фонтана. Имаме срок от 3 месеца, определен от а, съвета и затова координаторите решиха да работим само на английски язик по това досие. Бих искал да помоля господин Фонтана да ни представи накратко своя доклад. Крайният срок а, за внасяне изменения по доклада ще бъде на 25 януари. Господин Фонтана, моля да представите доклада си. Отново се извинявам за закъснението. Ма, una breve Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко ще ви представя темата. Става дума за веществото МДМБ химика, така известно специалистите, беше изготвен съвместен доклад от а, службата за наркозависимости. По искане на комисията и 13 държави и членки, съвета поиска анализ на риска, свързан с потреблението, производството и трафика с това ново психоактивно вещество. Също така поискахме в същото това проучване да се следят участието на различни заинтересовани страни и поискахме също така в оценката да бъдат разгледани различните рискове, свързани с употребата на това вещество МДМБ. Е, през месец юли ни беше представен докладът от Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите. И основните изводи техният техния доклад е, че веществото се определя като принадлежащо към синтетичните канабиноиди. Това вещество се появи на пазара на наркотиците в Европейски съюз поне от 2014 година насам и се намира в най-малко 23 от държавите членки. Това вещество особено с особен силен ефект и освен това качеството на тази легален наркотик е с различни в различни държави членки. Има 28 случаят, смъртни случаи, свързани с това вещество, както и 25 случая на е, тежко отравяне с него. Ето защо поискаме веществото да бъде включено в регистрите за контрол на държавите членки. Освен това бих искал да добавя съвсем накратко, че и ние разгледахме предложението, направихме поручване в интернет за веществото и мога да ви кажа, че всичко, което можем да намерим в мрежата е много потрясаващо, особено по отношение на последиците от е, приемането на това вещество. Има, например, както така вече казах, опасност от смърт на потребителят, но също така и на много сериозна зависимост и много сериозни последици от отравяне, които оставят някога за цял живот. Благодаря, господин Фонтана. Някой друг иска ли да вземе думата? Госпожо Мецело, имате думата. Много ви благодаря, господин председател. Замествам Майкъл Бони. Майкъл Бони и всичките му колеги, както и аз самият, бихме искали да благодарим на господин Фонтана за това, че изготви и ни представи своята проект доклад относно решението на съвета за ново психоактивно вещество MDMB Шмикъм решението на съвета е, че това вещество трябва да подлежи на контрол и мерки за контрол в Европейския съюз. Господин Фонтана предлага да подкрепим това решение и господин Бони е съгласен. Веществото МДМБ и Шмик беше оценено от Европейския център за монитор на наркотиците и наркоманиите. В 8 държави членки са обявени 28 смъртни случаи и 25 случаи на сериозно отравяне. Поради фактът, че веществото се намира много често в законно продавани лекарства, веществото всъщност често се потребява и потребителите не винаги са наясно какво е количеството на вещество, което се съдържа в медикамента, което те използват. Затова не могат да се предвидят и последиците от употребата му. Ето защо веществото се смята за опасно от агенцията и а, ние подкрепяме предложението за решение на съвета. Благодаря. Mulțumesc, domnule președinte. Е, am dorit să subliniez și eu important. Благодаря ви, господин председател. И аз бих искала да подчертая колко е важен този доклад и целите, обявени от съвета за задължението на държавите членки да подложат това психотивно вещество на мерки за контрол. Ако всяка държава членка сама взема решение дали да контролира или не това вещество, едно много токсично вещество, което в момента се продава свободно на пазара. Очевидно е, че рискът ще се увеличи, като вземем предвид възможностите за трансгранична търговия и възможността веществото да се разпространява свободно в различните държави членки. Става въпрос също така за много сериозен проблем за младите хора. На територията на Европейския съюз много млади хора използват това психоактивно вещество. Ето защо имаме нужда от специфично законодателство, за да може всички държави членки да наложат мерки за контрол и мерки за наказателно-правни санкции в случаите, когато разпространението на това вещество не отговаря на законодателната рамка. Целта ни, разбира се, е да запазим общественото здраве и в частност да предпазим младите хора, които са особено в високо рискова категория. Желая успех на докладчика. Much, Много ви благодаря, госпожо Грабини. Благодаря ви, господин Фонтана. До за внасяне на изменения е утре в 18 часа. Докладът ще бъде разгледан, ще бъде прият в комисията на 31 януари. Благодаря и на тримата взели думата. Сега продължаваме, колеги, с точка 14 представяне от страна на правната служба на Европейският парламент за решението на съда от 31 септември по двете дела, гледани съвместно, свързани с а, съвместимостта на националното законодателство и европейското законодателство с а, задържането и съхранението на данни за геолокализацията. Давам незабавно думата на правната служба, като ще ни представи своето становище. Господин Мур, имате думата. Thank you very much. Благодаря ви. Ще ви представя днес съда на решението на Общия съд от 31 от 30 декември 21 септември 2016 година. Те са свързани с телекомуникационните услуги, с правото на съхранение на данни в тях и достъпа до националните власти до тях. Имаше две дела. В първото ставаше дума за прехвърляне на делото от шведски съд Теле 2 е, делото. Второто дело беше, беше прехвърлено от е, Обединеното кралство и става дума за сферич AB. И в двата случая става въпрос за сходни въпроси и за това да реши да излезе с общо решение и по двете дела. И в двете дела става дума за законосъобразността на националното законодателство за съхранение на данни. За това до каква степен националното законодателство е съвместимо с европейското законодателство и разбира се директивата за защита на личните данни, която трябва да се разгледа съвместно и с хартата за основните права. Преди да разгледам самите решения, бих искал само, искал само да отбележам, че парламентът не е излязъл с становище, т.е. само представляваме решението на съда въз основа на становище, изказани от другите заинтересовани страни. Три бяха въпроса, които разгледа съда. Първият беше свързан с приложното поле на европейското законодателство и в частност на директивата и, и права си. Вторият въпрос беше свързан с това дали общ, като съхранение на данни на общо основание е допустимо в Европейския съюз. И третият въпрос беше свързан с условията за достъп на националните власти до тези данни. Ще ги разгледам три път, трите набързо. Първо, относно приложното поле на европейското законодателство, тук първо съда много бързо, много внимателно разгледа разпоредбите на и privacy директивата или директивата за личните данни в онлайн пространството и стигна до извода, че Приложното поле на директивата обхваща не само задържането и съхранението на данни от доставчиците на услуги, но също така засяга и правото на достъп на националните органи до тези данни. И от тази гледна точка съдът определя приложното поле на директивата като много общо което не беше даденост. Мнозина твърдяха, че само първият аспект, който споменах, се обхваща от европейското законодателство, става само задълженията, които се налагат на доставчиците на услуги. Но в рамките на вътрешният пазар също така се твърдеше, че европейското законодателство не обхваща достъпът на националните органи, особено на полицейските служби, но съда отхвърли това тълкуване, разгледа директивата и стигна до решение, че тя обхваща всички аспекти, включително и достъпът на националните власти до данните. Също така се прилага и директивата прилага се и хартата за основните права, което също е важна тема и е, засяга пряко и парламента, тъй като става дума законодателно акт, прият Европейският парламент. Второ място, шведските съдебни органи искат да знае дали е възможно да се приеме национално законодателство, което да предвижда общи разпоредби за, за, за съхранение на данни. И когато, ставаше, когато използваха терминът общо съхранение, става дума за задържане на е, всички данни за трафик е, на всички потребители, данни, постичащи от е, електронните средства за комуникация. Тоест всички тези данни ще се, се съхраняват по цялото време и Теле 2, доставчик на услуги в Швеция се противопостави на това изискване за общо съхранение на данни. Теле 2 заявиха, че това противоречи на европейското законодателство, принципно, за да разгледа въпроса и определим, че общото и е, неогледно задържане на данни е забранено от член 15 на директивата и съдът много ясно заяви, че това надхвърля рамките на е, строго нужното и не съвпада с основните принципи на демократичното общество. Или друго, с другото ми казано, съдът каза, че по никакъв начин подобно общо и повсеместно съхранение на данни може да се определи като допустимо. Съда чести просто заяви, че това не е допустимо и смятам, че това е много важно твърдение. За да поставим въпроса в по-общ контекст, това не беше широко разпространение становище и тълкуване. Това просто е начинът по който беше направено тълкуване на решението от съда. Имаше много различни тълкувания, но едно от тях беше, че задържането на този вид данни е възможно в случай, че има достатъчно ефективни и адекватни предпазни мерки. И съда също заяви, че подобен вид повсеместно съхранение на данни е възможно, ако са лице нужните предпазни мерки. Такова беше и твърдението на по-голямата част от а, заинтересованите страни по делото, изказали становище по делото, но мълчинство бяха Теле 2, господин Уотсън и другите поддържащи становището, че всъщност а, общото задържане на данни като мярка чисто просто е неприемливо, независимо от предвидените предпазни мерки. И а, съдът отхвърли становището на генералния адвокат, отхвърли становището на мнозинството и ясно заяви в своето решение, че общото повсеместно задържане на и съхранение на данни е чисто и просто неприемливо според европейското законодателство. Това е много важен елемент. Освен това, съда продължи и заяви, че въпреки, че този вид съхранение на данни е неприемливо, целенасочено съхранение на данни е допустимо и според съда целенасоченото съхранение трябва да се основава на обективни доводи, като например целенасоченото задържане, задържане на данни може да се определи за да се сведе до определен географски регион или определена целева група. За първ път се появява такова определение за целенасочено съхранение на данни. И последният аспект беше свързан с достъпа на националните органи. Управната точка на съда е, че само целенасоченото е, задържане на данни е допустимо, но се поставя, се създава, разбира се, и въпроса в, в кои случаи националните органи имат достъп могат да имат достъп до е, този вид данни и тук отново да се познава на своята съдебна практика и списъкът на условия, които трябва да спазват националните органи, като например трябва да има мотивирано искане а, до съдя или до съответният компетентен административен орган. Тези условия продължават да са в сила и всяко едно от тях трябва да се спазва. Имаше твърдения, че не всички тези условия са нужни и че трябва да се разгледа цялостната картина и да се прецени дали някои от условията са по-важни от други, но решението на съда беше, че всички условия са важни и еднакво нужни. Тоест трябва да има искане за разрешение от съдя, преди да има достъп до съхранените данни. Но съда дори продължи и по-нататък и добави допълнителни условия, които не бяха включени в решението за цифровите права. Първо, съдът заяви, че достъпът може да се предостави на националните органи като, като общопрягащо се право, право само за лица, за които имам подозрение, че се занимават с тежка престъпна, сериозна престъпна дейност. Това е ново изискване, И тук съда се позова на съдебната практика на, съда, на, на Европейския съд за правата на човека в Страсбург. И още един елемент, на който искам да се спрям. Съда заяви, че в момента, в, момента, в който има съхранение на данни, компетентните органи са длъжни да осведомят засегнатото лице в момента, в който това не застрашава доброто протичане на производството по разследване, за да може и засегнатото лице да подаде жалба по съответният ред, ако сметне за нужда. Това са основни принципи, които по принцип се подразбират, но съда сега ясно отписва, че всички трябва да се спазват. В заключение, решението, двете решения всъщност са много важни. Те определят прочното поле на директивата и privacy, който е възможно най-сироко обхватен Определя се, че и директивата, и хартозомните права забранява общото и повсеместно съхранение на данни, но позволява целенасоченото такова. И условията за достъп на националните органи до тези данни са същите като в решението на съда за цифровите права. И преди да приключа, Държа само да отбележа, че за пореден път а, съда на Европейския съюз се позовава на съдебната практика на Европейския съд правата на човека в Страсбург. Това не е ново явление. Това се случва много често в а, тази област. Но а, тук съда се позовава на най-скорошната съдебна практика на Европейския съд за правата на човека. Един случай, случаят Сахаров и руската държава. Има един друго решение преди две години, Digital Island решението, както е известно. Но последното, което иска да беше, действително, е, че Съда на Европейския съюз работи в тясно сътрудничество с практика на Европейския съд за правата на човека. Благодаря ви, господин Мур. Това бяха много полезни разяснения за начин, който могат да се съхраняват и използват данни. Много беше полезно разяснението. Решенията са много ясни. Но все пак да попитам колегите, някой иска ли нещо да каже. Мисля, че самото решение беше кристално ясно, но госпожа Кораца да поиска думата, след като бе сипал. Much, uh, Mr. Chairman, I, I really appreciate this uh, uh legal clarification. Uh, it is obvious Uh, благодаря много. Много благодаря за това разяснение на правния въпрос, защото не беше съвсем ясно. След последното решение на съда се стигна до нещо като правен вакуум или най-малко до правна фрагментация. Изглеждаше, че всяка държава членка може да взема свои мерки в Швеция националното право се оказа, че съответства на решението на съда. Значи, сега имаме проблем. От една страна не може да има общо задължение към телекомите да а, съхраняват данни. От друга страна, държавите членки изглежда могат да правят а, точно каквото си пожелаят щом се стига до това при правна неяснота да се стига до съда, значи имаме проблем с правната уредба. А пък темата е много важна. Ясно, че трябва да се спазва решението на съда, да се спазват изискванията за предпазните мерки, за необходимостта, за пропорционалността, но също времено трябва комисията да изготви ново предложение за това какво може да се направи за борбата с, с сериозната престъпност, тежката престъпност и заплахите за сигурността, за да може в Европа да има хармонизирани мерки и хармонизирана правна рамка за съхранението на данни, за да не ам, действаме в условията на фрагментация. Благодаря, Биргет Сипел. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря и аз за тези а, разяснителни коментари. Напълно съм съгласна с колегата Кораца Билт. След решението на съда за съхранението на данни е малко обезпокояващо да видим, че този закон вече не е валиден, но всички национални закони продължават да съществуват. Това е тема от общ интерес. Става дума за правен пропуск не само в областта на съхранението на данни, а, защото, а, но, но и за много други области, при които а, дори да бъде отхвърлена определена европейска директива, ако тя е транспонирана вече в националното право, съответните правни норми продължават да съществуват на национално равнище. И трябва да видим какво можем да направим по въпроса за правоприлагането. Защото е, на този етап изглежда създаваме все повече бази данни, но не само това. Тези бази данни се предоставят за използване на всички правоохранителни органи. Това беше основен елемент в дебата, проведен от работната група по оперативна съвместимост. И трябва твърдо да настоим да има пълна яснота за това кой към кои данни може да получи достъп и кои органи също. Трябва да има ясни правила. Благодаря, Биргит Корнелия Ернст. Софи. И след това Софи. Благодаря. И аз съм благодарна за това разяснение, макар че за мен нещата вече бяха достатъчно ясни. Щом директивата не е приложима, значи не е приложима. Това е. Няма какво да се чудим как да се тълкуват нещата. Но все пак съм доволна, че имаше допълнително разяснение. Спомням си и когато обсъждахме целевото съхранение на данни. И тогава си спомням, че се подаде изменение, в което се казваше, че за определени цели целевото съхранение на данни може да бъде допустимо, може да бъде приемливо, може да не ни харесва, но разбираме, че може да е необходимо. Но общото съдържане за дан... на данни не е приемливо. И това е въпрос, който и националните органи са разгледали. И не са е, предприели мерки, защото са сметнали, че не е необходимо. Обаче, ще има ли от тук нататък ефект на доминото? Ще бъде ли засегната, например, системата за обмяна на данни на пътниците и други системи? Очакваме комисията да ни каже какво става от тук нататък. Какво ще стане, ако националните органи продължат да си действат както са действали до тук, а пък ние на европейско равнище се придвижим друга посока. В крайна сметка комисията е пазител на договорите. И се надявам, че имат достатъчно компетенции да следят ситуацията. Да, непременно ще дам думата на представителите на комисията. Мисля, че има много логика в това да поискаме предложение на комисията. Ще имаме среща с комисаря на Аврам... Аврамополос тази а, днес след обед и можем да го помолим да, да поискаме това от него, също така и яснота какво се прави тук нататък особено като се имат предвид и другите въпроси, които винаги задаваме. Ще се върнем и към вашия въпрос. Софи. Благодаря. Господин председател, благодаря на правната служба и на господин Мор в частност за ясното обяснение. Много внимателно прочетох това решение по време на е, коледната вакансия и трябва да ви кажа, че това е изключително интересно четиво. И на национално равнище, госпожа Кораца Билт, има решение на съда. Някои държави членки всъщност са приели последиците. Така че ам, не само не е единственото съдебно решение това решение. Но трябва ясно да заявим, да разберем какво става с националните закони, които не са били отменени след като директивата е била отменена. Трябва да се предприемат съответните мерки, включително евентуално мерки по нарушение. Процедурата по нарушение, но а, мисля, че това е ясно от само себе си и комисията е длъжна да се погрижи за това. Е, нейна работа не е да се чуди дали или не. Може да позволи на държавите да нарушават правото, по-скоро, ако има нарушение, да предприеме съответните мерки. Е, много от аргументите, които бяха представени в е, заседанията на съда, са аргументите, които и ние представяхме. Да, необходими са данни за борба срещу тероризма. Това е ясно. Въпросът е, че те трябва да са целево събрани, да бъдат е, определе, а, е, е, предмет на определени защитни мерки. И всъщност това, което се случва в момента е, че съдът се налага да коригира нашите грешки в законотворчеството. А, любопитно ми е какво ще е въздействието на това решение върху други правни норми и върху международните е, споразумения. Опасявам се, че това решение може да има доста сериозни последици. Би ли могла правната служба да ни даде малко по-ясна представа върху кои правни норми международни споразумения ще се отрази това решение и как? Едно от най-интересните заключения на съда, според мен, беше въпроса, свързан с приложението на хартата за основните права. Мисля, че е полезно да се вземат предвид последиците и от това конкретно заключение на съда върху други подобни ситуации. Благодаря ти, Софи. Ако няма други депутати, които имат желание да се изкажат, ще дам думата на Елейн Милър за да отговори от името на комисията и след това отново ще дам думата на господин Мур за заключителни коментари. Благодаря, господин председател. Да, много внимателно изслушахме направените коментари и искания комисията да се задейства. На този етап аз не мога да посоча конкретната посока а, на действие. Решението на съда е изключително важно. Това е ясно анализираме го и обсъждаме темата с държавите членки в момента. Както вие самият казахте, комисарят ще присъства на заседанието ви днес след обед, така че ако става дума за политическата насока от тук нататък, може би е най-добре да обсъдите темата в разговора си с него. Но при всички положения приемаме вашите коментари много насериозно и ви уверявам, че комисията ще направи всичко, което е длъжна да направи. Просто на този етап няма как да бъда по-конкретна, защото все още анализираме начина по който това решение се отразява в множество области. Благодаря господин председател. Да, права сте. Комисията трябва да зададе и основната политическа насока. Софи е права, че комисията е длъжна да действа, когато има нарушения на национално равнище. Така че мисля, че тази днешна дискусия е особено важна, за да се насръчи комисията да действа. При всички положения нещата са доста по-ясни. Давам думата на господин Мур за заключителни коментари. Софи, заповядай. Казва, казваш, някой трябва да поиска. А, а, не някой, ние, нашата комисия. А, председателят, да, това, това имах предвид. Това е очевидно. 30 секунди загубени от нашето заседание. Господин Мур. Както казахте, решението е съвсем ясно. Много добре знаем за какво става дума. Знам как можем да разтълкуваме решението, знам, че става дума за съхранението на данни и по този въпрос а, се отменя съответната норма в директивата за електронните комуникационни услуги. Оттам нататък, по какъв начин влияе това решение на други теми и влияе ли? Отговорът е да, със сигурност. Съдът много внимателно разгледа конкретните правила, свързани с съхранението на данни. и тъй като решението е съвсем конкретно, не можем да стигнем до незабавни заключения за какво друго е приложимо това решение. Що се отнася до хартата за основните права и нейното упоменаване – да, действително много интересна е темата как точно трябва да се тълкуват въпросите, свързани с тази харта. Може би това ни задава добър модел, който можем да прилагаме в други области. Не, е за... може нещата да се тълкуват различно. Националното право в различните държави членки може да съдържа известни разлики, но, например, това е тълкуване, което със сигурност ще има своето въздействие и върху системата за обмен на данни на пътниците, и върху други области, и върху международни споразумения. И е, съвсем скоро ще видим как се отразява това, що се отнася до обмена на данни на пътниците с Канада изслушванията за делото с Канада ам, бяха една седмица преди това дело, кое, по, а, което обсъждаме сега. Заключенията по ам, делото, което обсъждаме сега, са готови по-рано, тъй като работата по него беше ускорена по искане на а, съдебните органи на Швеция и Великобритания. Благодаря много, много благодаря за тази полезна информация. Благодаря, колеги, за вашите изказвания. Преминаваме към 15-та точка. Обежището Силви Гиом е докладчик. Става дума за общ списък на безопасните страни на происход за целите на международната закрила. Тече законодателен процес и на 26 февруари Европейският парламент поиска от Европейската служба за обежище – Становище за Турция. На 16 ноември службата публикува доклад за страните за происход и ем, също включи темата за безопасната страна на происход. Господин Лотин ще представи пред комисията Либе коментарите на службата за подкрепа в областта на обежището за Турция и страните от Западните Балкани, както и статистическа информация за тези страни. След това ще проведем дебат, включително в присъствието и на докладчика госпожа Гиам. Заповядайте, господин Дита. Благодаря, господин председател. Аз се казвам Уорд Лутин и съм началник на отдел информация и анализ в ЕАСО. От името на Жозе Карера, изпълнителният директор на ЕАСО, който за съжаление не може да присъства, бих искал да благодаря на комисията Либе за поканата и за възможността да представя тези седем доклада. Както вие казахте, те бяха публикувани през ноември 2016 година. Става дума за страните от Западните Балкани и Турция. В своята презентация ще ви представя малко от предварителните условия, които съществуваха, за да се появят тези доклади. След това ще говоря за методологията, за процеса, след това ще говоря за хоризонтални въпроси, за процеса на събиране на информация, контекста вече чухте, на 9 септември Европейската комисия направи своето предложение за регламент, установяващ европейски списък с безопасни държави на происход. Тук се включват всички държави от Западните Балкани и Турция. На 26 февруари получихме искане от Европейския парламент искане да предоставим експертно становище относно Турция на 1 април 2016 година имаше искане от страна на съвета за подобна информация относно Турция и всички страни от Западните Балкани. Съответно, ние създадохме такива информационни доклади за 7 държави. Освен това, предоставихме и статистически преглед за молбите за закрила от Западните Балкани и Турция. Искам да кажа, че статистическия преглед още не е публикуван, тъй като той се основава на предварителни данни в контекста на системата за предварително предупреждение. Но информацията може да бъде намерена. В докладите имаме заключения, които можем да определим като ключови и графики, референтния период за информацията от октомври 2015 до септември 2016 година. Седемте доклада за страните по происход следват нашата методология, установена в рамките на АСО. Те съдържат фактическа информация, която е събрана от различни източници. Естествено има пълно позоваване на тези източници. Тук има информация в чист вид, без оценка, без заключения. Идеята е тази информация да помогне на съзаконодателите. Целта естествено е да се създаде основа за допълнително разглеждане на конкретните случаи. Имаме техническо задание за седемте доклада, ако мога така да го определя, говорим за различните насоки, появили се през юни 2015 година. Имаме информация, давана от държавите членки. Освен това, взимаме предвид и директивата за процедурите при предоставянето на убежище и нейните насоки. Тук виждате връзката между различните текстове. Връзката между нашето техническо задание и текстовете от нормативния акт. Директивата за процедурите за предоставяне на убежище казва, че една страна се счита за безопасна тогава, когато се прилага законодателството в рамките на демократична система и когато са на лице съответните политически обстоятелства. Е, в съответната държава продължава текста, няма свидетелства за изтезания, за нечовешко или унизително отношение или наказание и няма заплаха за безразборно насилие, в ситуации, които могат да бъдат окачествени като международен или вътрешен конфликт, в който се използва оръжие. Съответно, взехме предвид положението в седемте държави, разгледахме върховенството на закона, разгледахме положението с човешките права, разгледахме положението като цяло, както и положението за някои отделни групи от населението, жени, деца, мълцинства, хора, които са станали жертви на трафик и така нататък. Доклада в първия Молвит е, беше приключен през септември 2016 година. Има данни, съответно, които не са станали част от доклада, данни, които са получени по-късно. Искам да спомена и съобщението на комисията от 2016 година за разширяването на Европейския съюз. Ние включихме е, части от това съобщение в е, нашия доклад, в нашите седем доклада. И накрая трябва да кажа, че ЕАСО винаги използва така наречения мрежови подход, по силата на който е, всички доклади е, се създават от ЕАСО и от научни звена в държавите членки. Съответно, на този екран виждате как функционира тази мрежа и на кого какво е било възложено. Естествено, не е възможно в рамките на тази презентация да се представи подробно съдържанието на седемте доклада. Ще ви дам информация по някои хоризонтални въпроси, които наблюдавахме в всички или в повечето от тези седем държави. Искам да подчертая, че списъка, който виждате, не е изчерпателен а, че някои примери трябва да се разглеждат точно като такива, като примери може да получите повече информация, ако прочетете докладите. Отново казвам, ние не правим заключения. Ние представяме картината. И тези доклади не могат да бъдат считани за меродавни на 100%. Виждате сега информация по хоризонтални въпроси, които бих били от значение за определяне на това дали една държава е безопасна или не. Първо, законодателната и институционалната рамка в тези държави. Има различен напредък. Той се постига най-вече поради перспективата за присъединяване към ЕС и перспективата за визова либерализация. Според е, коментатори обаче тази рамка все още е на много ранен етап. По отношение на политическото положение, информацията за провежданите избори показва, че като цяло изборите са свободни и честни. Има политическа нестабилност в Западните Балкани, има информация за конфронтация между правителството и опозицията, има бойкот от страна на опозицията на парламентарната дейност, например в бивша Югославска република Македония се зароди един сигнал през февруари 2015 година, възоснова на едно незаконно подслушване и едва през юли 2016 година се сключи споразумение за провеждане на избори. Има бойкот от страна на опозицията и в Косово. Имаше такъв, той приключи. В Черна гора имаше сериозни протести против правителството. През май 2016 година беше създадено едно специално правителство, което да организира избори през октомври. В контекста на проведените избори имаше обвинения за евентуален преврат и за незаконно послушване по интернет. В Турция, знаете, много се говореше за опита за преврат от 2016 година. Говореше се, че това е атака срещу демократично избрани е, и установени институции. Онова, което се случи, оказа сериозно въздействие върху полицията, армията, съдебната система, бизнес, университетските среди в много области. Много хора бяха арестувани или уволнени. В парламента станахме свидетели на оттеглянето на имунитета на някои депутати по отношение на корупцията и злоупотребата с власт. Има информация за корупция във всички седем държави. В някои страни има известен напредък. Те адаптират своето законодателство, създават специални институции например, прокуратура, която да работи добре, но като цяло разследването и прокуратурата в тези държави не функционират както трябва. Говори се, освен това, за злоупотреба с власт в редица от държавите, особено що се отнася до репресиите срещу антиправителствените протести. Конкретно за Турция много се говори за използване на прекомерна сила веднага след опита за преврат и в контекста на антитерористичните операции. Относно независимия надзор и отчетност, създават се необходимите структури, макар че те не винаги функционират ефикасно. Независимостта на съдебната система. В повечето държави тя създава проблем, например в Бюрм, този сигнал с подслушването показа, че има политическа намеса в съдебната система. След опита за преврат в Турция се случиха масови уволнения на съдии. От друга страна има положителен напредък в Албания, в Сърбия, Косово, Черна гора. Още веднъж обаче трябва да кажем, че темповете не са особено бързи. Освен това, има информация за липса на прозрачност, когато се номинират и назначават съди и освен това има информация за упражняване на политическо влияние. Положението със сигурността. В Западните Балкани говорим за стабилност в това отношение, макар че има сложни двустранни отношения между някои страни от този регион. Има известно междуетническо напрежение и инциденти, които са откъслични. През май 2015 година имаше е, един инцидент в Команово, в бивша Югославска република Македония. Твърди се, че са били замесени членове на армията за освобождение на Косово. Има и някои инциденти, които засягат сръбската общност в Косово. Някои доклади говорят за връщането на терористи в Босна и Херцеговина. По отношение на Турция, положението със сигурността се влушава поради три фактора. В югоизточна Турция след разпадането на, на примирието получаваме информация за военни операции и за въвеждането на забрана за излизане на улицата, освен това има информация за действия от страна на ПКК и от страна на Даеш. И накрая, естествено, вследствие на опита за преврат от лятото на миналата година, положението със сигурността се влуши. На следващо място медията и, медиите и свободата на изразяване. Има проблеми във всички седем държави, липсва прозрачност, има проблеми с собствеността на медиите, оказва се натиск върху медиите и журналистите журналистите, натиск, който е с различна степен на сила. Имаме информация за различни кампании по очерняне, конфискуване на активи и така нататък. Има доклади в тази връзка, които идват и от борци за човешки права. В Турция, например, през последните две години, особено след опита за преврат, има арестуване на много журналисти и закриване на медии. Има и случаи с турмоз. В Косово се говори за заплахи срещу журналисти, в Сърбия се говори за сплашване и кампании по очерняне. В бивша Югославска република Македония има информация за подслушване на журналисти, както и за устно и физическо нападение срещу журналисти. В Черна гора няма напредък по отношение на нападенията срещу журналисти. Сплашването на журналисти се случва и в Босна и Херцеговина. По отношение на етническите и религиозните младсинства. дискриминация срещу ромите, ашкалите, е, египтяните в страните от Западните Балкани става дума за достъпа до жилища, здравеопазване и трудовия пазар все по-големи проблеми има с уязвимостта на ромите, например в Косово и Черна гора. В Турция е, има информация за дискриминация срещу ромите и срещу е, шиитите алевити. По отношение на кюртското население, през последните години станахме свидетели на реформи с цел е, засилване на правата на кюрдите, но откакто се премахна споразумението за премахване на огъня през 2015 година, положението се влушава. Положението на сексуалните младсинства. То представлява повод за тревоги във всички държави. Говори се за дискриминация, за а, слово на омразата от екстремистски групировки, но от страна на политици. Има инциденти на физическо насилие реакцията на правоприлагащите органи срещу престъпления, извършени срещу хора с различна сексуална ориентация, тази реакция не е особено категорична. Има информация за насилствени действия срещу паради на хомосексуалисти в различни държави от Западните Балкани. И накрая последния хоризонтален въпрос положението на жените и децата. Има информация за домашно насилие, за форми на сексуално насилие. И такава информация идва от всички държави, които разглеждаме. Има кампания, естествено, за повишаване на осведомеността у населението за проблема. Много често ставаме свидетели на ранни и принудителни бракови, бракове в Турция и сред ромското население в различните държави. В много страни от Западните Балкани има информация за принудителна просия, особено сред ромското население и деца. И накрая има информация за продължаване на трафика и сексуална експлуатация, въпреки превентивните мерки. Така приключвам със своята презентация. Бих искал да ви приканя да прочетете докладите за допълнителна информация. Още веднъж искам да кажа, че моята презентация трябва да се разглежда само като една моментна снимка на онова, което се случва. Готов съм да отговоря на вашите въпроси относно методологията, относно процеса по изготвяне на докладите. Естествено мога да се опитам да отговоря на въпроси, свързани с съдържанието, доколкото ми е възможно. Отново казвам, няма да правя оценки, тъй като това не е наша задача, а задача на съзаконодателите. Благодаря. Благодаря, господин Лутин. Вие сам казахте, че политическата задача да се направи анализ на тези доклади е на докладчика от наше име и на докладчиците в сянка. Ще дам думата веднага на докладчика за първи слова. Госпожо Гиом, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, че се съгласихте да организираме тази възможност за споделяне на информация. Благодаря на господин Лютин и на останалите екип на ЕАСО, на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището. Не стана ясно от палата презентацията ви, но това са наистина едни много задълбочени доклади с, много данни в тях. И действително отразява вашите усилия да подкрепяте държавите членки и трети страни в осигуряването на адекватни условия за предоставяне на убежище. Има няколко елемента на блокаж с всяка една от тези държави, но тях ще изпълня малко по-късно. Сигурно си спомняте и, че работим с частичен мандат. Тоест, разделихме на две предложения. От една страна е структурата на списъка, от друга страна е самият списък. И поискахме приносът на службата, защото искахме да направим много сериозна оценка на положението. Не защото оценката, която се държа в, в приложението на комисията, не беше задълбочена, но защото според нас бяха заложени много критерии, че трябваше да се обърне по-специфично внимание на всяка една от засегнатите държави. Дадохте ни някои елементи, споделихте с нас, които разбира се не отразяват задълбочените доклади, които е изготвила службата. А, има и други елементи, частични, фрагментирани, които обаче взети заедно могат да ни помогнат да си дадем сметка, че този списък за сигурните държави на Европейския съюз не би трябвало да е инструмент за управление на миграционните потоци, а има за цел да подобри функционирането на обща система за убежище в Европейския съюз. Някои от констатациите, които направихте, изложението, което направихте днес, показва, че безспорно продължават да съществуват много сериозни проблеми в някои държави. Безспорно това въжи за Турция което разграничава този случай от докладите на останалите 6 държави в западните държави. Много са а, сериозни проблемите, в които се сблъскахме при изготвянето на доклада за тази държава и се надявам това да повлияе и на тристранните преговори и да отразим амбициозната позиция на комисията Либе по отношение на Турция. Благодаря ви още веднъж. Благодаря Силови. за това, че вписа тези доклади в по-общ контекст. Госпожа Таци е докладчика в сянка от НДП, която не е сред нас, така че дам думата на докладчика в сянка на АУДЕ, господин Жара Дюпре. Благодаря ви, господин председател. Изслушах с интерес изложението на ръководителят на отдел на ЕАСО. Благодаря, ми, благодаря му за изказването. За съжаление, не можах да, да прочета докладите и не мога да заема позиция на този етап. Но докато ви слушах, си отбелязах някои елементи от хоризонтално естество. Първо, по отношение на свободата на словото има проблем и в седемте държави. По отношение на защитането на правата на малцинствата има случаи на дискриминация във всички седем държави. По отношение на правата на сексуалните мълцинства, положението им е притеснително в почти във всички държави. Има случаи за докладвани случаи за насилие срещу жените в всички седем държави. А не можах да си отбележа първите елементи, които ни дадохте, защото те са по-познати. Първата ми реакция е шок. Шокиран съм от факта, че Европейската комисия си позволява да, да предлага тези държави да се смятат за сигурни държави. Аз лично бих предпочел този анализ да беше направен преди да бъде изготвено законодателното предложение. Струва мисля, че малко по-логично от методологична гледна точка. Това е първият ми коментар. Второ. Стигнахме до съгласие, че работим въз основа на частичен мандат. Още няма да обсъждаме самият списък. Така че въпросът ми е следният. А, какво правим всъщност? Нека някой да ми обясни какво точно правим в момента. Не се обръщам към вас, може би трябва да се обърна към представителите на комисията. Все пак сигурно има някаква последователност. Бяха ни предложени седем държави. Ако погледнем положението в тях, възоснава нашите доклади, нито една тези държави не би трябвало да се намира в списък за сигурни държави. Особено последната държава, която между другото беше добавена след първоначалното положение на Европейската комисия по все още неизяснени причини. Така че не се опитвам да разбера какво точно иска Европейската комисия и съвета. И тук бих искал да поздравя нашия докладчик. Тя работи много енергично в защита на позицията на парламента или поне на нашата парламентарна комисия Поздравявам я за енергията и също така я поздравявам за преизбирането като заместник председател на парламента. Толкова много се спечели, че предполагам всички колеги от комисията Липе са я подкрепили. Но пак се връщам на основният ми въпрос. Какъв филм тук играем в момента? твърдите от една страна, че целият този списък от сигурни държави е леко безсмислен. Тогава какво правим изобщо в момента тук? Ще има най-вероятно предложение за промяна на цялостната система за убежище. Питам се какво точно правим тук. Не обичам, когато се подиграват с Европейски парламент. Благодаря, Жерар. Знам, разбирам напълно защо поздравявате госпожа Гиом. Не е никак лесна работата. Същото е човек само да пусне телевизора, за да види какво се случва във всяка една от тези държави. Очевидно е какво е положението в тях. Благодаря, че както обикновено подчерта очевидното тук в нашата комисия а, се уви в нелеката позиция да се опита да осмисли по някакъв начин резултатите от тези доклади. Но нека да се опитаме да решим какво точно ще правим от тук нататък. Давам думата на госпожа Валеро, след което ще дам отново думата на Европейската комисия, да се питаме да разберем какво се случва. Е, благодаря за тази презентация. Много полезна беше тя. Видяхме какво се случва в различните области в тези държави. Аз никога не съм вярвала в принципа безопасни държави. Моята страна, например, може ли да бъде определена като сигурна, след като Асанш се страхува да отиде там? Няма безопасни държави. Когато говорим за списък с такива държави, ние като че ли пренебрегваме правото на всеки да има е, справедливо разглеждане на казуса му. Това трябва да е, да е водещия принцип. Между другото, в е, пресата се появи информация, но и не само там, за това, че работим не както трябва. Първо трябва да разгледаме различните държави в тяхната цялост и след това да говорим за това какви са техните отношения към а, различните а, външни лица или бежанци. Мисля, че списъка с а, тези държави трябва да бъде премахнат. Всеки трябва да има право на отделно разглеждане на наказуса му, на молбата, а, когато говорим за такива държави, Турция като че ли най-много се набива на очи. Не, че другите държави са безопасни, но аз искам да попитам следното. Какви заключения можем да, да предприемем е, с оглед на, на вашите доклади? Моя личен доклад е пределно ясен. Списъка с безопасни държави трябва просто да бъде скъсан на две. Много ви благодаря. Госпожата ти тук ли е? Е. Роберта, искате ли да си кажете името на госпожа Дати? Да, съжалявам, че тя не може да дойде на време, така ще почете изказването и на френски. Госпожо председател, господин председател, ще бъда кратка в изказването си. Благодаря на госта ни. Нееднократно съм почертавали с докладчика ни, госпожа Гиома и докладчите в Сянка Ролят, който играе на ЕАСО и методологията, която прилага, която е толкова важна за изготвянето на докладите. Подобна оценка би трябвало да бъде предварително условие за включване на всяка една държава в списъка на сигурните държави. А аз бих искал този списък да е възможно най-дълъг, за да има той реална добавена стойност за миграционната политика на Европейския съюз. Много важно е да разполагаме с надежни данни за всяка една от тези държави, която Европейската комисия ни предлага като сигурни държави. Въпреки това съжаляваме, че толкова време отне е публикуването на доклада, който поискахме за Турция. Ние, като членове на Европейския парламент, трябва да вземем решение какво да правим от тук нататък по този списък, свързан с сериозни политически последици. Ние трябва да вземем решение по това досие и продължите прекалено дълго преговори по него. Ето защо призовавам Малтийското председателство да прояви истинска воля и да поднови преговорите по това досие. Преговори, които в момента са много трудни, за да не кажа направо са блокирани. Трябва да се работи по досие при положение, че европейската миграционна политика е сред основните притеснения на европейските граждани. Никой не бива да бяга от отговорност. Благодаря ви. Thanks, uh, Roberta. That, that, it's helpful to have all the opinions of all the shadows. Thank you. Um, we... Благодаря много, Роберта. Какво да направим? Да дадем думата на комисията ли първо или да помолим госпожа Гиам да направи заключителни коментари? От името на комисията за няколко коментара заповядайте. Добро утро на всички. С интерес изслушахме изказването на господин Лютин днес и коментарите от докладчите в Сянка. Що се отнася до комисията, знаете как стоят нещата. Преди известно време направихме това предложение. На този етап имаше необходимост да бъдат разгледани 7 страни в списъка. Предполагаше се, че те спазват условията да бъдат разглеждани като безопасна страна на происход. Причините, поради които сме сметнали това, са обяснени в обяснителния меморандум на предложението и сме много благодарни на ЕАЗО за приноса към работата по темата. Мисля, че от тук нататък с законодателните органи разполагат с много добра информация, възоснова на която могат да вземат решения. Това са моите коментари. Благодаря. Благодаря. Разбира се, че не очаквахме всички проблеми да бъдат разрешени с това изказване на комисията. Просто трябва да се спазват някои процедури. Силви Гям спомена въпроса е, за съдържанието е, на тези доклади, знаем какво е положението в тези страни, знаем какви са политическите ситуации, така че бих помолил Силви да даде малко информация за това как можем да действаме. Съвсем накратко във връзка с съображенията, изказани от колегите, с които е, много сме разговаряли по темата и всеки си има своя позиция. Е, бих казала, че е ясно, че е, е, изготвянето на такъв доклад отнема изключително много време. И въпреки, че би било добре да го имаме по-рано, самия факт, че го имаме вече е много полезен, защото така имаме много по-голяма яснота за това точно как се правят оценките за тези страни. Мисля, че това е една от основните а, точки, които повдигаме. А именно концепцията за безопасните страни на происход и начина по а, който се предполага тя да играе своята роля в европейската миграционна политика тя има въздействие не само върху тази политика. Става дума за правото на обежище, което трябва да бъде защитено. Също времено е добре да разгледаме нещата с тази тема. Е, имаше доста сериозен блокаж е, в разговорите с съвета. Е, разговаряхме по четири основни теми, но две от тях стигнаха до блокаж. Например, идеята е, на съвета никога да не излизат от сила националните списъци на безопасните страни на происход, дори да има европейски такъв списък. Е, постигна се обаче деблокаж. Благодарни сме на всички в комисията Либе, защото той беше постигнат благодарение на нашата работа. Същите сериозни изисквания трябва да бъдат приложени към съответния регламент, в който се засяга темата за европейския списък на безопасните страни на происход. С докладчиците в Сянка разгледахме много подробно цялостната архитектура на системата на вземане на решение за този списък. Благодаря, Силви. Дебатът беше много полезен, защото много добре отчерта подходите, различните подходи към този общ списък. И действително темата е много важна. Добре е да има открит дебат, честен дебат. Също времено такъв дебат с толкова ценно съдържание е безспорно полезен, въпреки, че идва с известно закъснение. 11.07. е. И така, колеги, преминаваме към следващата точка, която е от институционно значение за нашата парламентарна комисия. Темата обаче следва да бъде разгледана в 11.30, защото се предполагаше да присъстват колеги от съвета и комисията. Тъй като те още не са тук, нека да направим почивка до 11.30, за да започнем в 11.30 работата си по точка 16 и така до 11.30. Благодаря.

Colleagues, we uh, move to point Уважаеми колеги, нека да преминем към 16-та точка, която, както знаете, е важна тема, доста чувствителна тема. Всичките ни колеги, които трябваше да присъстват в 11.30 са тук, така че много ви благодаря за това, че направихме необходимата за това пауза. Някои от вас добре познават темата, други не чак толкова, за това ще кажа няколко думи, за да на, ви дам представа докъде е стигнала работата по темата. Тя ще бъде обсъждана и в заседанието на координаторите, но преди това искахме да се проведе пълно обсъждане на темата – в цялата комисия. Както знаете, съгласно 22 протокол за Дания, Дания няма да участва в Европол от 1 май 2017 година, когато е, влиза в сила новия регламент за Европол. След отрицателния резултат от референдума в Дания през 2015 година, през декември, бяха проведени неформални обсъждания между датските власти и Европейската комисия за да се види по какъв начин Дания може да бъде асоциирана към Европол, възможно най-близо. Тези неформални дискусии доведоха до съвместно изявление на 15 декември 2016 година а, от страна на председателя Юнкия, председателя Туск и датския министър-председател. В това изявление се заявлява, а, че ще бъде подписано ново споразумение за асоцииране на данни към Европол в вид на оперативно споразумение, споразумение за оперативно сътрудничество и то ще бъде подписано на 1 май 2017 година. Тоест, съгласно действащото решение на съвета за Европол. От тук нататък трябва да се разгледат правните въпроси, свързани с подписването на такива споразумение за международно сътрудничество и Европейският парламент ще разгледа двете предложения, двете законодателни процедури. И така, първи има решение на съвета за приложение от третия стъл преди Лисабон. И така, освен, че графикът е доста а, строг, много от вас си дават сметка, че тук се засягат и много важни политически и правни въпроси. И така, днес целта е да проведем един възможно най-открит дебат, за да можем да вземем решение как да се разреши този политически и институционен въпрос. И за това много се радвам, че тук има участници от страна на комисията, на съвета и на датските власти. Много съм доволен, че всички са така добре подготвени за този дебат, който е толкова важен за нашата парламентарна комисия също така. Първо ще дам думата на комисията, после на председателството, после на представители на датското правителство. Висшестоящ държавен служител, който ще говори за оперативните въпроси и за въпросите свързани с сигурността, които са от значение за Дания. Също така, както споменах, ще има заседание на координаторите по-късно след това заседание. И на това заседание на координаторите ще се вземат няколко решения. Но е добре да ви информирам за темите, по които ще се вземат решения сега. Първо, ще има ли становище. Второ, кой ще бъде докладчикът по това становище? Освен това, ще има ли правно становище в въпроса, което да се направи по ускорена процедура, тъй като нямаме време? И ако това се вземе като решение, е необходимо да се прилага тази процедура. Що се отнася до правомощията на парламента, трябва също е, да се заявят те съвсем ясно спрямо тази ситуация от изключителен характер. И това може да стане в резолюция, например. Това са въпросите, които ще обсъдят координаторите. И така. Много се радвам, че мога да дам думата първо на представителите на Европейската комисия Луиджи Серека. Заповядай. Uh, uh, uh, Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Уважаеми членове на комисията Либе, председателят вече въведе темата, така че няма да го правя и аз. Няма да се спирам на протокол 22 на факта, че комисията напълно уважава демократичния избор на датските граждани на референдума от декември 2015 година. Но резултатът е такъв, че от 1 май 2017 година, когато новият регламент за Европол влезе в сила, Дания вече няма да е член на Европол – за разлика от останалите държави членки. Тоест Дания спрямо Европол ще бъде трета страна. Това означава, че Дания не може да има задължение спрямо регламента за Европол и от 1 май нататък реално на този етап няма правна рамка за сътрудничеството между Дания, Европол и останалите 27 държави членки. Затова политическото решение трябва да вземе предвид тази сложна ситуация и да се занимае с темата възможно най-бързо. Нещо, което е от полза за всички граждани и особено за датските граждани. Няма нужда да ви описвам, описвам с, сложната ситуация в областта на сигурността в Европейския съюз. Е, важно е да се действа така, че да се намери възможно най-добър път напред. Ясно е, че положението със сигурността има своето европейско измерение и за това е необходимо всички държави членки да действат активно и да могат да използват инструментите, които са на разположение на Европейския съюз. За това Дания не трябва да остава празно пространство на Европейската карта на сътрудничеството на правоприлагащите органи. Дания е много важен партньор в правоприлагането и тя е един от основните източници на информация за, данни, за базите данни на Европейския съюз. Нека да ви дам малко повече информация, що се отнася до системата за информация на Европол от на, на глава от населението. Дания е на седмо място от всички държави членки по а, въведена информация и е подала много а, информация за а, анализационните процеси на Европол. Дания, освен това показва, че е готова да, се, да участва в обмяната на експертиза а, и е един от основните участници в Европейската платформа на експертите. Вземайки всичко това предвид, председателя Юнкер, председателя Тур, Туск и министър-председателя Расмусен се договориха за оперативно споразумение, така че да се сведе до минимум отрицателното въздействие на излизането на Дания от АПА от 1 май. За нас е от решаващо значение да има сътрудничество между Европол и Дания по някои основни въпроси, за да може да се засили устойчивостта на Европейския съюз и на Дания срещу а, заплахи в областта на сигурността. Предвижда се да има определени мерки, които да са конкретни а, за Дания и които да не са еквивалентни на пълно членство в Европол, но да гарантират а, достатъчно ниво на оперативно сътрудничество с датските правоприлагащи органи, включително и що се отнася до обмена на данни. Разбира се, това е и предмет на определени предпазни мерки. Ясно е, че споразумението не би могло и не би трябвало да предоставя пълен достъп на Дания до а, базите данни на Европол или до оперативната работа на Европол. Като трета страна, е, Дания също няма да може да участва в вземането на решение в управителните органи на Европол. Споразумението, което очакваме да бъде прието, ще е тясно обвързано с продължаващото членство на Дания в Европейския съюз и Шенгенското пространство и с, с приложението от страна на Дания на директивата за защита на данните в областта на работа на политицията и приложението на решенията на съда и приемането на правомощията на Европейския защитник на данните. Както знаете, Комисията, съвета и Дания стартираха необходимите правни процедури и предприемат всички мерки, за да може да се напредне достатъчно добре, за да може това ново споразумение да влезе в действие до 1 май или възможно най-скоро след това. Целта е да се елиминират или да се ограничат до минимум евентуалните отрицателни последици от престановяването на действието на участието на Дания в Европа. Това е обвързано и с транспонирането на правото в областта на защита на данните в Дания. Аз сигурен съм, че е, колегата ми от Дания може да ви даде повече информация. Знаем, че датските граждани смятат, че сътрудничеството с Европол е един от важните приоритети и за това работим за сътрудничество, за да се запази колективната сигурност на гражданите и се работи по приложи, прила, решение за приложението от страна на съвета. И това е първата стъпка. Очакваме да чуем коментарите на депутатите от Европейски парламент. Ще ги слушаме много внимателно, за да можем да ги вземем предвид още на най-ранните етапи на преговорите. И така очакваме вашите коментари. Благодаря ви, господин председател. Thank you, Mr. Sireka. Now we go to the Council Presidency and this was Cecilia Berti. Благодаря ви много. Сега от името на съвета. Заповядайте, господин Гилберти. Good morning. Господин председател, уважаеми депутати, добър ден, благодаря за поканата. Ще говоря последния начин. На първо място ще представя стъпките след декларацията от декември 2016 година, същата декларация, която спомена и комисията. След това ще спомена факти, които подчертават важния принос на Дания към Европол и приноса на Дания за европейската сигурност. И след това ще говоря за стъпките, които ще ни доведат към постигането на важната цел. Искам да кажа, че съм дошъл тук, за да слушам. Всякакви коментари и въпроси, които имате, ще предам на когото трябва. Какви са стъпките предприяти до сега? Процедурата започна чрез декларацията от 15 декември 2016 година. В тази декларация, цитирам, казва се, Комисията и Кралство Дания се ангажират с започване на необходимите процедури максимално бързо и с предприемането на всички необходими действия, включително връзки с съответните институции. В член 26 от решението за Европол, а той е отправна точка за връзките на Европол с други физически лица, се говори за правомощията на управителния съвет. Управителният съвет приключи своите вътрешни процедури достатъчно бързо. Има писмо, в което се предлага Дания да бъде включена като трета страна. Това писмо беше изпратено на съвета на 21 декември 2016 година. Веднага след това съвета в рамките на своите вътрешни процедури създаде проект на решение за изпълнение. Този проект беше изпратен на парламента на 5 януари 2017 година. Сега, уважаеми депутати, нека да дам примери за ефикасността на обмена на информация между Дания и Европол. Информационната система на Европол, позната като AES, това е основната база данни на Европол, през 2016 година Дания е търсила информация повече от 9000 пъти в тази база данни и това е поставя на четвърто място сред всички държави членки. Колегата вече говори за точките за контакт. Дания участва в 25 от общо 29 такива и не само е член, но и активно допренася. Системата Сиена – Дания използва активно. През 2016 година Дания е обменила над 15 000 съобщения в тази система. То представлява увеличение с 11% спрямо 2015 година. Това увеличение идва и като резултат от призивите на съвета, но и не само да се подобри обмена на информация. По отношение на съобщенията, Дания е активна в приоритетни области, като кражби, тероризъм и незаконна миграция. През 2016 година Дания е обменила 25% от всички съобщения, свързани с обирите. По отношение на тероризма, 16% от всички съобщения се падат на Дания – Незаконната миграция 13% от всички съобщения в Сиена засягат Дания по някакъв начин. Ето защо лесно можем да направим заключението, че Дания е страна, която наистина обменя информация с Европол. Ето защо е важно да не се е, създават оперативни пропуски след 1 май 2017 година. Така стигам до третата и последна стъпка в своето изказване бъдещите мерки. Тъй като досието е със спешен характер и тъй като има писмо, изпратено от съвета на парламента, трябва да споменем, че съвета иска от парламента становище и то максимално бързо, в рамките на не повече от месец. След това и тук председателя справо заяви, ще се премине към втория етап, самото споразумение. Резултата от преговорите трябва да бъде одобрен от управителния съвет на Европол и той ще бъде представен на съвета. Преди съвета да приеме своето решение, той ще се допита още веднъж до Европейския парламент. Веднага след като приключи тази стъпка, Европол и Дания могат да подпишат и да сключат споразумението. Да се надяваме, че това ще се случи преди 1 май. Колегата вече говори за важността на протокол 22. Единственият начин а, да се участва от страна на Дания в новия регламент за Европол е да се използва процедурата, описана в съответния член. Дания няма да участва, нито пък ще има достъп до процеса на взимане на решение. Но споразумението, бъдещото споразумение ще позволи обмена на данни и съответно ще се премахне възможността за оперативни пропуски. В заключение, уважаеми депутати, Искам да кажа, че съм благодарен за това, че имах възможност да представя този проект на решение на съвета. Готов съм да сътруднича с вас по този въпрос с спешен характер. Благодаря, казва председателя. Сега ще дам думата на представителя на датските власти, госпожа Микелсен. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че съм тук. Искам сърдечно да благодаря на вашата комисия че покани представители на датското правителство да участват. Колегите вече споменаха защо Дания не може да участва в регламента за Европол. Това не може да стане след 1 май 2017 година поради така наречения протокол 22. Това означава, че Дания няма как да бъде част от регламента за Европол. Лисабонизацията на Европол е основната причина, защо датското правителство реши да свика референдум. Той се проведе на 3 декември 2015 година. Резултата беше отрицателен. Трябва да подчертаем, че датското правителство напълно зачита резултата от референдума. Датското правителство счита, че отрицателният резултат от референдума не представлява отхвърляне на важната работа, която извършва Европол. Искам да подчертая, че датския парламент напълно подкрепя датското правителство в усилията му за сключване на оперативно споразумение за оперативно сътрудничество с Европол. Всички заинтересовани страни искат да променят така наречената клауза за неучастие на Дания в нещо положително с оглед и на това, което беше казано през декември миналата година. Много е важно да имат тясно сътрудничество между правоприлагащите органи и органите е, за сигурност на Дания и Европейския съюз. Европол играе важна роля, що се отнася до обмена на информация между правоприлагащите органи на държавите членки. Дания е член на Европол от е, неговото създаване чрез Конвенцията за Европол и в е, годините Дания винаги е допринасяла за работата на Европол. Вече беше казано, че Дания е активен участник, що се отнася до предоставянето на информация. Освен това, през 2014 и 2015 година Дания е една от държавите, която е извършила не много търсения в системата ЕИС. Бъдещото ползотворно сътрудничество между Дания и Европол е много важно за нас. И ето защо мислим, че то ще допринесе и за колективната ни безопасност в Съюза. Ние смятаме, че е от интерес за всички да продължим да работим в тясно сътрудничество, за да можем да попречим на международния тероризъм и на трансграничната престъпност. Без поразумение за оперативно сътрудничество Дания ще се превърне в едно празно място на Европейската карта за сигурност. Всички сме съгласни, че никой не желая нещо подобно. Ето защо днес водим този разговор. Дания повери на Европейската комисия намирането на решение на проблема. Съгласни сме с комисията, че има нужда от споразумение за оперативно сътрудничество, което да минимизира негативните последици от напускането на Европол от страна на Дания. Разп Поредбите на споразумението ще са много специфични задания и няма да се равняват на членство в Европол. Ще бъде създадена рамка за бъдещо сътрудничество между Дания и Европол. Комисията вече заяви, че Дания ще приложи директивата за защита на данните преди 1 май 2017 година. Съответно, предложението за изпълнение ще бъде сведено до знанието на парламента съвсем скоро. Надяваме се споразумението да бъде сключено и финализирано до 1 май 2017 година, когато ще влезе в сила нови регламент за Европол. Това означава, че трябва да работим в кратки срокове. Разбираме естествено, че всички имат нужда от време, за да направят анализ на предложението. Датското правителство е готово да подпомогне, на всички, да подпомогне всички заинтересовани страни с информация и е готово да работи активно. Благодаря ви за това, че ме изслушахте. Благодаря. Шест човека искат да се изкажат. Някой друг иска ли да се изкаже? Шест човека са се записали. Моля да говорите в рамките на две минути, така ще можем да чуем отговори от страна на различните а, гости. Започваме с господин Диас Демер. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да отбележа, че много изчерпателно представихте въпроса, както от формална гледна точка, така и по същество. От формалната, формална гледна точка мисля, че скромно мога да се изкажа в качеството си на че на Европейски парламент с опит в областта, защото аз бях докладчик по предложението за решение на съвета. става въпрос на решение, което ще влезе в сила от 1 май 2017 година. И затова внимателно проследих а, изказването и на представителя на съвета, и на комисията, и на датското правителство. Най-напред държа да подчертая, и категорично го заявявам, настоявам че, да, да се припомни факта, че Дания играе ключово значение за сигурността на Европейския съюз. Повтарям, Дания играе ключова роля за сигурността на европейските граждани. И без а, да навлизам в прекалено смели а, хипотези и мисля, че е напълно възможно да се стигне между, до между институционално споразумение между съвета, комисията и парламента. Възможните формули за постигане на такова споразумение е, са ни добре познати, няма да ви ги представям. А искам да ви припомня, че, решение, че трябва да зачетем решението на датските граждани, взето на референдума на 3 декември. И между другото, държа да отбележа, че имах възможността надълго и на широко да разговарям темата с колегата Мортенстен, кой, когато много уважавам, който много добре познава дейността на Европол, но едновременно с това е и голям патриот. На два пъти се срещнах и с посланника на Дания към Европейския съюз. И миналата седмица имах огромната привилегия да се срещна с датския министр на вътрешните работи. Всичко това, това го казвам, за да ви уверя, че добре познавам темата и честно казано, смятам, че различните варианти, които ни се представят, са подходящи. И би следвало ни от наша страна да действаме доста предпазливо, защото двете или три законодателни реформи действително са нужни и тези законодателни реформи на Европол трябва да бъдат извършени преди 1 май тази година. Целта ще бъде да се гарантира, че да, ние ще може да продължи да играе своята ключова роля за обезпечаване сигурността на европейските граждани. И от тази гледна точка ми се струва, че декларацията от 15 беше напълно основателна. Променя се предложението за решение на Европейския на съвета, за да може да се признае, че Дания без да е трета страна на практика се превръща в трета страна и трябва да се сключи споразумение за оперативно сътрудничество. Ще спра до тук но приветствам инициативата. Мисля, че може да постигнем целите, които сме си поставили в съответните срокове. Благодаря ви. Благодаря, господин Диас Демера, за много изчерпателното и полезно изказване. Господин Петък, се има думата. Thank you, Chair. Uh, I'm gonna continue in my mother tongue, Danish. Благодаря. Ще продължа на датски. Уважаеми колеги, Дания има нужда от вашата помощ, тъй като темата е много сериозна. Надявам се, че ще успеете да спасите Дания, да не излезе тя напълно от Европол преди 1 май, когато влезе в сила новия регламент. Жалко е. Всъщност, положението сега възникна поради референдума от миналата година. Това беше волята на датските избиратели. Дания обаче е пред риска да бъде изключена напълно от Европол. Ясно е, че това не трябва да се случва. Надявам се, че всички сме съгласни, че излизането на Дания от Европол не отговаря на интересите нито на дъчаните, нито на другите европейци. Е, мисля, че Дания трябва да даде своя принос за справяне с организираната престъпност и тероризма. Споразумението ще даде на Дания достъп до системите на Европол. Ние ще бъдем нещо като аутсайдер естествено няма да имаме оптимално въздействие върху работата на Европол. Естествено, това сътрудничество няма да е възможно най-доброто и аз лично искам да кажа, че ще продължа да работя за това Дания един хубав ден да стане пълноправен член отново на Европол. Това ще бъде от полза и за Дания, и за Европа. Положението, както вече казах, е, ние сами си го създадохме. И ето защо искам а, да използвам тази възможност и да изкажа своята благодарност към комисията, съвета и всички депутати. Вие демонстрирате разбиране за това как а, можем да излезем от а, това неблагоприятно положение за моята страна. Надявам се, че ще продължите да проявявате разбиране и ще сътрудничим положително тук с всички колеги от другите държави. Благодаря. Госпожа Зипа. Много ви благодаря, господин председател. Всички сме съгласни, че ефикасната борба срещу организираната престъпност, която в повечето случаи е трансгранична престъпност, се нуждаем от сътрудничество. За да се преборим успешно с организираната престъпност, няма как да работим само на национално равнище, възоснова на национални мерки и на данните на националните правоохранителни служби. Така че имаме нужда от сътрудничество и бих искала да продължа казаното тук още от колегата Петърсън. Въпросът е голямо политическо значение – и мисля, че всички сме съгласни, включително и, и основните датски политически партии, включително и по-голямата част от датските граждани се питат защо изобщо подобен въпрос се поставя под референдум. Всички знаем какви са резултатите от този референдум и сега стигаме до положението, в което се опитваме да намерим някакви ам, странични вратички, през които Дани отново да, да да се присъедини към Европол или да остане в Европол, въпреки че това е напълно противоречи на решението от референдума. Това беше първият ми политически коментар. Втори политически коментар. Винаги съм смятала, че ако човек е член на някакъв клуб, той трябва да спазва правилата му. Но това правило явно не, не въжи и за Европейски съюз. Непрестанно се предвиждат а, изключения и възможности за неучастие в а, дадени програми. Всеки иска да е член на клуба, но да си има свои собствени правила за участие и смятам, че трябва да преследваме този метод на сътрудничество. Тук коментар. Сега трябва да се отнасяме към Дания, преструвайки се, че това е трета страна. Разговарях е с правната служба, те вече обмислят как може това да се случи и как може да се гарантира известна правна сигурност. Бих искал също така да продължа и казано, да подчертая и казаното от колегата Петърсон. Това решение не може да бъде завинаги. Съгласна съм, че Дания в някаква степен трябва да бъде член на Европол, разбира се, непълноправен член, както останалите държави членки. Но бих искала да се постигне някакво споразумение, да чуе някакви идеи за това как може в дългосрочен план Дания да стане пълноправен член на Европол, а не да продължим за още 20 години с подобни налудничеви решения. По мое мнение, трябва да обмислим някаква клауза за преразглеждане или клауза за изтичане на това временно решение, за да може да ни отново един да стане пълноправен член на Европол. Благодаря ви. В заключението си ще засегна част от въпросите, които повдигнахте. Ще ги разгледаме и на седем на координатите, как координаторите. Благодаря ви, госпожа Ернст има думата. Много ви благодаря. Вярно е, че темата е доста сложна. Вярно е, че сме длъжни да зачетем резултатите от референдума. А как точно ще го направим е доста сложен въпрос. Дебатът дали Дания да е член на Европола или не е съвсем а, легитимен дебат, но пък от друга страна е трудно да се приеме факта, че подобни сложни споразумения могат да, се, да са обект на референдум. Това обаче не е нещо, което ние може да позволим да изкажем. Това си е национален е, въпрос, за, на който дъчаните трябва да отговорят. А знаете, че, че ние от нашата група като цяло не сме във възторг от съществуването на Европол на регламента за Европол. Но трябва все пак да има и възможности за правоприлагане и преследване с трансграничен характер. В някакъв случай това е нужно, ние не го отричаме. Как обаче точно предвиждате това сътрудничество на мен не ми е ясно и бих се радвала да чуя няколко уточнения. Как точно ще изглежда това споразумение? Дания няма да има достъп до базите от данни, но едновременно с това ще се осъществява обмен на информация. Към това се добавят всички споразумения за защита на данните. Тоест, Дания хем ще е част от Европол, хем ще има статут на трета страна. Малко ми е трудно да разбера как това точно ще се случи на практика и бих се радвала да получа няколко допълнителни разяснения. Смятам се, че все пак трябва да се направи надлежна правна оценка на предложеният текст и ми се струва, че ще успеем да приключим работата по текста преди 1 май. предлагат ни са различни варианти. Ще разгледам внимателно предложението на колегите от групата на социалистите и демократите. Ние искаме да се намери адекватно решение, имаше единодушно решение на парламента на Тания. Ние няма да се опитаме да се противопоставим на това решение, но въпросът е дали не навлизаме в много непозната територия да се правят подобни разграничения между държавите членки в Европейския съюз. Така че да, искам разяснения, включително и правни такива. Благодаря ви. Okay, thank you. Um, and now Mr. Vistison, please. Господин Вистисън. Групата на ЕКР винаги е зачитала принципа на национално самоопределение. Европейските народи сами имат право да определят в каква посока да се придвижват и това може да става с различна скорост. Знаете, че има изключения не само за Дания, но и за Великобритания и за много други държави. Ние искаме споразумението, което ще се сключи между съвета, комисията и датското правителство, да бъде достатъчно обхватно. От друга страна обаче напълно подкрепяме единството в датския парламент. Всички партии в парламента са готови да подкрепят приемането на това споразумение и включването му в европейското законодателство. От името на групата на ЕКР искам да изразя нашето виждане, че процесът трябва да протече бързо, безпроблемно. Естествено, има редица юридически тънкости, които трябва да бъдат уточнени искаме споразумението да бъде сключено и да се приложи в пълна степен преди крайния срок 1 май 2017 година. Аз самия и групата на ЕКР ще работим за тази цел. Много ви благодаря. и Накрая господин Берстен има думата. You, Благодаря ви, господин председател. И аз ще изкажа народния си език. Искам да благодаря на онези партии, които подкрепят достъпа на Дания до Европол, бъдещия достъп. Както колегата Петърсен, искам да кажа, че евентуално членство тип Б или тип С не ни удовлетворява. Защо Дания да няма пряк достъп до регистъра, до оперативната обективната информация, защо да нямаме достъп до управлението в Европол? Е, искам да кажа, че за много хора това може и да не звучи логично или пък да не звучи правилно, но е много важно Дания да има пълен достъп до дейността на Европол. И аз се надявам, че в бъдеще ще има още един референдум, по силата на който Дания пак да стане пълноправен член на Европол. Okay, um... Добре. Мисля, че всички тези изказвания бяха много ясни. Нямаше много конкретни въпроси, бяха по-скоро изказвания на позиции, но ако някой от трима ви иска нещо конкретно да добави, имате тази възможност. Представителят на Европейската комисия. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря на почитаемите членове на Европейския парламент, които се изказаха Вашите тревоги са напълно уместни и ние ги взимаме предвид а, в този период, а, в който подкрепяме Европол да пристъпи към етапа на прилагане на оперативните споразумения. Напълно уместни са коментарите ви, особено по отношение на защита на личните данни. И от представителите на датските власти чухме потвърждение, че директивата за защита на личните данни от полицейските служби ще бъде приложена в Дания от преди 1 май. Това бе много важно уверение, много важно за нас Европейската комисия. Надявам се и вас да ви успокоява. Много уместен беше коментара на госпожа Зипел, не само от политическа гледна точка, но бих си позволил да кажа дори и от гледна точка на сигурността. Е, са напълно уместни тревогите, които изказахте за ограниченията период на действие на сътрудничеството за сътрудничество. Дания е важен партньор за гарантиране на сигурността ни и е важно в дългосрочен план да видим как Дания ще може да подобри сътрудничеството си с Европол. Ето защо трябва да разгледаме възможността в споразумението да включим клауза за преразглеждане, предвиждаща оценка за да може да се прецени как може да продължи да функционира това споразумение сътрудничество. От друга страна сме съгласни, че единственият начин по, при, по който Дания ще може да продължи отново да е пълноправен на Европол е чрез процедурата, преведена в член 22. Така че има такава възможност, ние ще я обмислим, но междувременно законодателството и в частност протокол 22 се прилагат изцяло. Благодаря ви. Добре, представителите на, на Малтийското председателство и на датските власти искат ли да отговорят на някой конкретен елемент? Имате думата. Благодаря ви. Бих искал най-напред да поздравя господин Диземера за изказването му. Това беше изказване на един истински държавник. А основният въпрос, който повдигна госпожа Зипел, вече получил отговор от господин Сорека и той е свързан с защита на личните данни. Ако погледнете декларацията в първия параграф, той свърши последният начин. Бъдещото споразумение трябва да гарантира достатъчно високо равнище на оперативно сътрудничество, включително и обмен на нужните данни в съответствие с изискванията на споразумението. Надявам се това да ви успокоява. Благодаря ви. Благодаря на тримата ни гости. Искам само да уверя колегите, че подхода ви, че подхода на датският министр беше изключително предпазлив при подготовка на това споразумение. Сега с няколко думи ще ви кажа какво ни чака от тук нататък. Аз като председател на комисията не мога да си позволя да коментирам политическото положение и да по някакъв начин замеся в него. Но положението е следното. Координаторите ще трябва да определят докладчик по становище. Госпожа Ернс, господин Диас Демера и други споменаха възможността за искане на правно становище. Ще поискаме такова правно становище по-скоро на процедура в съответните предвидени срокове. Но това е отново е решение което което ще имат възможност да вземат на днешното си заседание. А, междувременно, колеги, е ясно, че Дани също трябва да поеме ясен ангажимент, както чухме и от представителите на Европейската комисия, по отношение на транспонирането на директивата за полицейските служби, Шенгенското споразумение и юрисдикцията на Съда на Европейския съюз. Те трябва да бъдат заложени в споразумението. Ние в комисията Либе си даваме нужда, си даваме сметка за оперативните нужди, даваме си сметка за нуждата от истинско сътрудничество между Европол и Дания за оперативно сътрудничество. Много задания бяха проведени по темата и сме наясно с тези реални потребности. Но нека да стане съвсем ясно. Днешното предложение отнема на Европейския парламент пълноправните му правомощия за по третия стълб, договорен преди договор от Лисапон. Както почитаха и колегите ни с по-богат опит по темата. Така че решението, което ще бъде намерено в някакъв момент, трябва да превърне този, това решение за изпълнение в а, възможност за прилагане на споразумението след 1 май 2017 година. На по-късен етап ще трябва да намерим и по-добро, по-добро дългосрочно решение, но в момента работим при извънредни обстоятелства и в рамките в контекст на тези извънредни обстоятелства ще определим докладчик на заседанието на координаторите ни. Всички тези въпроси ще ги обсъдим с координаторите тази вечер. Благодаря на колегите за внимателното осъзнаване на това колко извънредно е са обстоятелствата. Благодаря ви за ценния принос, благодаря ви за дебата. Ще е, ви съобщим решенията си след заседанието на координаторите. Благодаря ви.